Good afternoon, everyone. Здравейте отново. Нямаме много присъстващи, но вече закъсняваме с 15 минути. Нека за това преминем към точка 7, годишния доклад на Европейската Централна банка за 2011 година. Докладчика госпожа Матия има думата. Искам да благодаря на колегите от различните политически групи за тяхната помощ. През последните дни имахме двустранни срещи. Целта ни беше да постигнем компромиси по доклада за Централната банка. Каква е моята цел? която се опитвам да постигна чрез компромисите. Най-напред искам да видя предложенията като цяло, да ги обобщя, доколкото е възможно, и да видя къде протичат разликите. И различията между колегите, след което ще се свържа отново с колегите и ще ги помоля да преосмислят становищата си, за да постигнем база за разбирателство. Това е моята стратегия. Има по 24 колеги, а, извинявайте, изменения от някои колеги. А, те някои вече са отразени в проекто доклада. Седем от тях се занимават с до голяма степен с обхвата, с голяма част на обхвата на доклада. Ще се опитам да форматирам предложенията и ще се опитам да удовлетворя желанията на повечето колеги по отношение на отчетността, на прозрачността, въпреки че становищата, някои от тях много се различават една от другой. Е, също и въпросите за трансакциите. Е, палетата е от въпроси е много широка, но аз ще се опитам да постигна компромис. Няма да се спирам на отделните предложения за изменения, но това са моите общи впечатления. Ще се опитам да аргументирам някои, да помоля за по-ясна аргументация за някои от предложенията. и мисля, че ще постигнем по-голяма яснота в хода на дебатите. А това, което искам да подчертая е прилагането на политиката на банката през 2011 година. Защото контекстът е липса на економическа динамика, нисък растеж, лоша динамика на кредитния пазар, липса на кредити. Трябва да помислим на този фон за неконвенциални мерки. И това е спомената в моя доклад и в доклада на Централната банка. Растежът е важен. В времена на криза това е ясно. И около този топик ще се въртят много от разсъжденията. На второ място условията за банките. Има предложение от много колеги. Има и изисквания към държавите членки, както и изисквания към банките. Това би трябвало за всички да изглежда разбиращо се от само себе си. Аз ще се опитам да погледна а какво е въздействието на дейността на банките върху цялостната економика. Ако нямаме изисквания към банките, няма да имаме ефективно провеждана парична политика. Това е моят аргумент. Други въпроси, свързани с изискванията и условията за банките, са опасенията, изразени от някои от колегите, свързани с неконвенционалните мерки. Каква добавена стойност дават те и какви са непредвидимите евентуално негативни последствия? Предполагам, че ще се наложи да се е, направи един микс от политики, парични политик, парична и бюджетна политика. Това е основната тема на доклада от моя гледна точка. Много колеги засягат въпроса за вторичните въздействия върху върху баланса на Европейската Централна банка. Други въпроси засягат допустимите активи. Трябва ни повече информация за праговите стойности и също така мога да кажа, че аз също направих някои предложения, свързани с дисбалансите по отношение на достъпа и даването на кредити. Какво е тяхното въздействие върху нестабилните капитални потоци, капиталови потоци и състоянието на еврозоната. Това е също въпрос, с който аз и някои колеги се занимаваме. Измененията, оценяващи паричната политика и ефикасността на паричната политика през 2011 година. Това са също неща, които трябва да бъдат съдълбочени и по-добре аргументирани. Трябва да оценим паричната политика в е, обхвата на мандата на Централната банка. Аз се опитах да направя една такава оценка, но а, е, трябва да подчертая, не бива да изключваме от дебатите и, и нашите разсъждения цялостната, целта на цялостната парична политика. А, целта е е, справяне с инфлацията и дисбалансите, това по принцип е целта. И в този смисъл аз се опитах да уточня ролята на Европейската Централна банка и мерките предприяти, предприяти надхвърлящи мандата на банката – Аз ще се опитам да се придвижа към заключенията си. От страна на всички политически групи имаше предложения в разнопосочни насоки, свързани с дейността на Европейската Централна банка, с начина на вземане на решения, информация за баланса, за, отчет, за балансови отчет а, все още имаме нужда от а, задълбочаване на тези аспекти. Когато пишех доклада си, се опитах да взема предвид всички изразени опасения и предложения. Това ще се опитам да направя и за бъдеще. Благодаря, госпожа Матиас. Давам думата на представителите на социалистите. И ако има представител на НП, в последствие ще му дам думата и на него. А сега давам думата на господин Ван Ньок. Благодаря, госпожо, господин председател. След последната дискусия в Комисията по економически въпроси, проведохме много продуктивни дискусии с докладчицата. Докладчицата се опита да постигне компромиси по този доклад. Според нас, ние може да излезем със становище за паричната политика на Европейската Централна банка и за състоянието на еврозоната. Тук става дума и за въпроси, свързани с контрола на тройката. Това е друг доклад, който миналата седмица бе прият на пленарното заседание в Страсбург. Затова смятам, че ще успеем да постигнем мнозинство и за този доклад. Що се отнася до измененията, които представи докладчицата, наистина това са много и разнообразни предложения. А, мога да поздравя докладчицата за предложенията, които прави тя и за метода, по който ги обработва. Сега, за паричната политика, която въпросът, който също бе засегнат, е, описанията и анализите са балансирани. Дава се ясна представа за макроекономическото състояние в еврозоната. Неконвенционалните инструменти. Европейската централна банка и отношенията и с периферните економики. Е, това отношение се описва тук също. И мисля, че нейното становище може да бъде подкрепено от нашата политическа група. Тези позиции отразяват нещата, които са залегнали вече в други досиета на парламента. Например, спасителните, спасителния фонд – Има различни позиции по този въпрос от е, името на АЛДЕ и СИД. В заключение, мога да кажа, радвам се на предложенията на, докладчици, на докладчицата и се надявам да постигнем компромис по този доклад. Благодаря, господин Тремоза. Muchas gracias, Pablo. Ой, яке нос пресидеш ту, Благодаря, господин Пабло. Тъй като ти си е, председател, ще говоря на испански. Искам да поздравя докладчика, защото доклада е добър. Миналата седмица ние е, доста интензивно разговаряхме с нея в Страсбург и ние, либералите, трябва да си призная, че бяхме доста загрижени, че няма да можем да намерим а, общи допирани точки, тъй като политическите групи бяха на доста раздалечени позиции. Това обаче не се случи, тъй като в а, днешните времена на а, турбуленции на световните пазари а, и сред страните членки. А, Нашата политическа група е, имаше известни а, опасения, но аз а, бих могъл да кажа от позицията на нашата политическа група, че съм а, доволен. Тъй като нямаме достатъчно време, ще обърна внимание само на някои предложения за изменения. Компромиси 2

24 също. При останалите имаме още някои колебания и ако се появят альтернативни предложения за формулировка, ще ги разгледаме. Като цяло приветстваме свършената работа. Ако се появят други предложения за компромиси, ще се радваме да ги да ги чуем. Ще се радваме, ако нашите предложения залегнат в измененията. В тази връзка бихме искали да имаме повече заседания, за да може този доклад да стане такъв, че да може да бъде прият от всички за гласуване ще трябва да има много предложения за изменения. Разбира се, всеки трябва да може да застане за тези изменения, но още веднъж трябва да кажа, че ние, Европейския парламент, няма да направим добра услуга на никого, ако не се обединим около една обща позиция. В заключение искам да кажа, че за Алде има една граница, отвъд която не можем да минем. За ЕЦБ е важно нейната независимост да не се поставя под съмнение. Това за нас е нещо, което задължително трябва да бъде е, взето предвид. Европейския съюз не е Съединени Американски щати и не бихме могли да преследваме същата експанзивна е, политическа стратегия, каквато преследват Съединените щати. Затова повечето колеги от моята политическа група смятат, е, че Европейската централна банка е, е голямо предимство за еврозоната, въпреки че европейския проект се поставя под въпрос в някои страни членки, например в Великобритания. Еврото, наред с единия вътрешен пазар, е един от положителните примери за развитие в Европейския съюз и неразделна част от него е Европейската централна банка. Тенденциите на развитие от последните месеци са такива, че имаме някои критични бележки към тях, за това не можем да подкрепим всички компромиси. За моята политическа група темата наистина е доста успорвано дискутиране. Имаме нужда от още време за разговори. Въпреки това, благодаря ви още веднъж за доклада. Председателя, благодаря. Оценявам високо това, което вие казахте. От зелените също нямаме никой, който ще вземе думата. Господин Стреченк от ЕКР. А, аз съм а, не съм традиционна експерт на ЕКР по въпросите на, на Централната банка. Колегата Епинг е нашия а, а, експерт, но аз ще прочета неговите бележки. Първо, господин Епинг е разочарован от предложените компромисни изменения. А, много често предложенията на ЕКАРА не са взети изобщо предвид или в недостатъчна степен. Господин Епинг би искал по-голяма част от неговите предложения да бъдат взети предвид в окончателния текст. Ако се ока, това се окаже невъзможно, той ще поиска а, разделно гласуване по повечето изменения. Второ, господин Епинг е, е против всичко, което мирише на монетарно финансиране. Параграф 13 е, е, предвижда мерките за спасяване на Гърция да преминат в мерки за намаляване на техния дълг. the ECB SMP holdings of Greek bonds. This is a member... Това са е, решения на държавите членки, които са свързани с Европейската централна банка. И на трето място има един списък, свързан с допълнителните фискални инструменти, които той смята, че са неприемливи. Облигациите, еврофондовете, банковите лицензии за ЕСМ и спасителния фонд. Това са все неща, които, с които Европейската Централна банка не би трябвало да се занимава. Това са въпроси, с които трябва да се занимава доклада на Европейския парламент за Централната банка. И накрая, господин Епинг смята, че не бива да се поставя под въпрос статута на Европейската Централна банка. Паричната политика трябва да е по-ясно дефинирана в договорите. Изискванията за прозрачността трябва да са укрепени, затова той е- е- предлага да се публикуват протоколите на ръководния съвет, на ръководството на Европейската централна банка. В такъв смисъл са неговите предложения за изменения. Той смята, че доклада на госпожа Матия трудно би могъл да бъде подкрепен. Благодаря. Edge и efectivamente gracias por la aclaración porque el ponente... Благодаря, господин е, Страйтик. Благодаря за е, поясненията. Е, извинете, че не споменах кой е докладчика в сянка на екара. Го на господин Епинг. Сега ще дам думата на госпожа Матиас. Благодаря ви още веднъж за това, което казахте. Благодаря за подкрепата, за компромисите, с изключение на а, колегата от ЕКР, защото чухме каква е тяхната позиция. Иначе на всички останали благодаря за подкрепата. Мисля, че имаме добра основа за постигане на а, споразумение между мнозинството в а, нашата политическа група. А, само няколко коментара от мен. Няма да коментирам всичко, което чухме, но колегите, ако искат да изпратят писмени коментари, нека да го направят. Аз за сега ще направя само няколко коментара. Относно независимостта на ЕЦБ, е, този въпрос беше засегнат от господин Теремоса. Съм се опитал опитала да а, кажа, че независимостта на ЕЦБ по отношение на нейната монетарна политика не се поставя под въпрос в нито едно от измененията, които аз предлагам аз в никакъв случай не бих искала да подкопаваме и да поставя под въпрос независимостта на банката. Това не е било мое намерение. А, един от въпросите, които все още обаче трябва да обсъждаме, е въпроса, който ще повдигна сега. Има ли ЕЦБ възможност да а, изпълнява своите задължения. Трябва да постигнем яснота по този въпрос. Съгласна съм, че има нужда от още дебат. Съгласна съм с принципните постановки, изложени от колегите. А, но трябва да кажем, че а, е, има вече изключения в други сектори, например в а, е, програмите за адаптиране. И това е един въпрос, който трябва да продължи да бъде отворен и да продължим да го обсъждаме. Относно компромис 13, споменат от колегата от е, Екара, който той каза, че е неприемлив. Когато говорим за въпросите, съдържащи се в е, това изменение и говорим за преструктурирането на гръцкия дълг от ЕЦБ, това трябва да стане по начин, е, който е, да попречи на е, ЕЦБ да трупа печалби, закупувайки гръцки облигации, продавайки ги на пазара. А ако се появи излишък, той би могъл да бъде преразпределен. Ние трябва да обсъдим какво ще правим с гръцкия дълг в еврозоната. трябва да продължим да работим за постигане на споразуменията там, където още нямаме е, е, такива трябва да бъдем строги и безкомпромисни. Колегите се оплакаха. Колегата се оплака, че някои от предложените от него изменения не са взети предвид това така, защото те противоречаха на цялата философия на компромисите. Ако ги бяхме взели предвид, щяхме да провалим компромисите поради тяхното политическо съдържание и за да бъдем строги, да не си противоречим сами на себе си, да не оставаме сива зона, не сме взели предвид тези предложения. Искаме да имаме противоречиви изменения. Добре, нека да има разделно гласуване, ако това е необходимо. Но, както казах, аз съм отворена за дискусии. Беше и въпроса за прозрачността. Няма да навлизам сега в подробности. Бихме могли двустранно да обсъдим а, този въпрос. Лесно е да се организират такива срещи. Освен това, нека да направим още една среща на докладчиците в Сянка. Така че, както казах в началото, моля изпратете ми всички коментари, които ще ни позволят да постигнем напоредък. Благодаря. Сега продължаваме към следващата точка, осма от дневния ред. Проекто доклада по предприятията колективно инвестиране, прехвърляеми деценни книжа. Господин Свен Гигалт има думата. Докладчика. So, ja, herzlich willkommen. Благодаря, здравейте. И е, хубаво е, че продължаваме работата с този доклад след известно прекъсване. Аз съм представил моето предложение и съм много любопитен какви ще са реакциите на колегите. Искам да се концентрирам, да се спра на някои точки. Предложението на комисията съдържа по принцип три основни области. Най-напред въпроса за отчетността, на второ място въпроса за санкциите и на трето място въпроса за бонусите и заплащанията. Ясно е, че Юсиц 5 е се намира в един по-общ контекст, свързани с... Контекстът е свързан с либерализацията. През миналата година имаме ситуацията, че комисията работи на един юзит 6 Тоест, това са е, регламенти за предприятията за колективно инвестиране и прехвърляне на ценни книжа. Що се отнася до отговорността, ние смятаме, че комисията е направила добро предложение, което, което защитава правата на потребителите, защитава ги от, рискови, от рисковете, когато попечителите направят грешки, то потребителите са защитени. По принцип обаче трябва да кажем, че тези правила на трети пазари в определени ситуации могат да доведат до проблеми, а именно тогава, когато и съществува задължението да се ползва определен депозитар, ако инвестирате в трети страни. Тогава много трудно може да се оцени какви рискове могат да възникнат. Това може да доведе до факта определени трети пазари да се изключат. Мисля, че трябва да обсъдим въпроса. Дали не би могло да намерим едно, една, едно застрахователно решение? Искам да ви напомня, че госпожа Пърмонш Перес предложи в друг контекст да предложи един режим на поемане на отговорност. Е, тези рискове обаче не могат да бъдат прехвърляни на потребителите, както предлага бизнеса или поне някои представители на бизнеса. За това, според мен, тук е разумно да се помисли за застраховки. Тоест, когато потребителят е изправен пред риск, рискове, които не може да предвиди и за които не е отговорен. Вторият въпрос, що се отнася до санкциите, това е тема, която се простира през редица области – с нея се раз, занимават различните, е, различни директиви. Директивата за пазарните злопотреби, например, директивата за капиталовите изисквания. И става дума за наказателни санкции, за административни наказания. Е тук също виждаме, че е, предприятията за колективно инвестиране и прехвърляне на ценни книжа също би трябвало да понасят своята отговорност. Третата област на този доклад, а и моите предложения, засягат бонусите и заплатите, възнагражденията като цяло. Е, тук комисията предлага а, фондове, които не са ПК и ПЦК, а които имат един по-тесен кръг от потребители, тези правила и формулировки, които вършат за тези а, фондове, те да вършат и за международните финансови системи. Въпреки, че тук виждам някои проблеми, това, което съм направил в моя доклад е, предлагам тези правила да бъдат прияти изцяло от международните финансове, от международната финансова система в нашия доклад, в е, е, е, правилата въжащи за, за предприятията за колективно инвестиране. Не става дума само за заплащането на а, ръководителите, а и възнагражденията за целите предприятия. Чули сме от бизнес мнения, които казват, че формата на възнаграждение за предприятието са много често спорни. Имаме фондове, които губят стойност, обаче въпреки това печелят, а, печелят възнаграждение, получават а, възнаграждение за изпълнение. И фондовете се измерват по, по определени критерии, по определени репери, дали са ги достигнали. И структурата на тези репери може да е такава, че един фонд да бъде много лесно уязвим. Един абстрактен пример искам да ви дам. Например, има един фонд, който инвестира в ценни книжа и взима като репер MSCI World, но има също така и, де, и ценни книжа в трети страни. Много е лесно да се уя, да, да, е, много е лесно тогава реперът MSCI да, бъде, да стане уязвим. Тоест, това означава една допъл... едно допълнително възнаграждение за предприятието. Ние имаме много силен стимул фондовете да работят добре. Защото те, тези, които го правят, те ще имат печалба и възнаграждението за ръководството ще са по-големи. Но тези а, такси за изпълненията под формата на репери, а, факта, че тези репери генерират печалба, са доста спорни. И то от гледна точка на потребителите. Затова аз предлагам тези те, тези такси за изпълнението да а, бъдат тяхното практикуване, тяхната употреба да бъде преустановена. Много е трудно. А много е трудно да се зададат положителни стимули за правилно структурирани репери. Така че предприятието да генерира печалба. Аз съм сигурен обаче, че тази дискусия ще я водим и с докладчиците в Сянка. любопитен съм и за докладите, които се правят по повод на други пазари, Зная, че британски предприятия не използват тези такси за изпълнение, но в други части на света това се случва и те доста накърняват интересите на акционери и потребители. Мисля, че тук като парламент трябва да се е, застъпим именно да защитим потребителите. Имахме представата в областта на, коли... на предприятията за колективно инвестиране, да създадем един специален пазар. Комисията каза, че ще се занимае с, този, с тази област. Това за момента не е част от законодателството, затова аз правя предложението а, да се занимаем с тези въпроси и да вземем предвид също така и доклада на госпожа Перванш Перес за КРИПС. Това са моите коментари за момента. Очаквам с интерес вашите предложения. E. Благодаря, господин Гиголд. От името на НП господин Гозас, координатора, докладчика на е тук. Благодаря, господин председателю. Е, нали, виждате различни функции изпълнявам днес, защото колегите са ми навсякъде из парламента в най-различни заседания участват, пък аз разполагам с техните документи, но ще се опитам да направя максималното в случая. Искам да започна с поздравления към Свен за е, добре свършената работа. По отношение на документа за колективни предприятия номер 5, мога да кажа, че ситуацията може би е малко различна, защото тук става въпрос за разпоредби за управляващи фондовете и се е, засягат е, едни разпоредби, е, които са доста по-строги по отношение на депозитарите, например, в четвъртото издание на документа. Така че то бе прието преди да знаем докъде ще се разпростре измамата Мадов. Сега вече сме в периода след като станахме свидетели на това. И е, нормативната уредба трябваше да се извлече горчива полука от всички тези събития. Тъй като е, предприятията обикновено става въпрос за инвестиции на дребно, много е важно, както каза докладчика, да се приемат правила, които в крайна сметка ще могат да доведат до по-голямо доверие сред тях. И статистиката показва, че тези предприятия доста добре са се справили по време на кризата и са доста популярни. Именно етикета европейски предприятия очевидно печели доверие. Освен това, важно е, че не бива прекалено а, да стигаме до крайности. Предлагат се различни изменения, всички ще предложат своите идеи, но важно е да намерим едно разумно, прагматично решение, за да не попадне в капана на крайностите. Между другото, това е риск по всички е, досията, по които работим. Не трябва да приемаме нормативна уредба, когато само а, разглеждаме изключенията или крайностите. Става въпрос за финансов регламент, което означава, че трябва да се постигне максимално добро равновесие между финансовото изпълнение, възможността да се привличат спестявания, и съответно да се предлагат атрактивна възвръщаемост или доходност за инвеститорите, като същевременно се гарантира и сигурност за да не се излага и тази област на кризи, нещо на което ставаме свидетели в други части на финансовия сектор. Аз съм убеден, че Свен ще може да стигне до добро равновесие. Той е експерт в тази област а пък всички ние с е, измененията можем да направим необходимото, за да можем да стигнем до качествено предложение, като стъпим на предложението на комисията. Благодаря, господин Гозес. Някой желая ли думата от името на социалистите? Да. Господин Симон. Да, благодаря, Говоря от името на Макафи, която не може да бъде с, с, с нас, защото е болна. Така че ще ви запозная с нейната гледна точка по проекто доклада. Първо, благодаря на докладчика господин Гиголд. Приветства се промените, които той предлага по отношение предложението на комисията. Подкрепя ме точно тези промени, които са насочени към управителите и по отношение на разпоредбите, които са насочени срещу измамите на пазара. Подкрепят се също така и предложенията за всички, които взимат решения по отношение на фондовете. Европейският модел е успешен и трябва да се гарантира приемствеността му в финансовата криза. Важно е инвеститорите да знаят, че имат сигурност за инвестиране чрез предприятията за колективно инвестиране. Трябва да гарантираме, че е необходимо да се инвестира именно в реалната економика и това ще увеличи пазарния дял на МСП. Инвеститорите би следвало да знаят, че тези, които взимат решение, са хора, на които може да се доверят, защото те имат своите задължения. Освен това, е важно да се убедят инвеститорите относно рисковите, които може би поемат. Освен това, предприятията трябва да предоставят нужната информация на инвеститорите. А, необходимо е точно да се разкрива също така и какви са активите. През следващите седмици ще се представят изменения и се надява, че ще може да работи съвместно с всички по това важно досие. Благодаря. Благодаря, господин Симон. Eh, eh, От името на либералите, господин Клинц има думата. Благодаря. Благодаря. Забележително заседание имаме днес. Докладчицата в сянка ги няма, някой ги замества. Те не присъстват не защото няма достатъчен интерес за а, настоящ, по настоящата тема, защото предприятията за колективно инвестиране в прехвалими ценни книжа е интересна тема и ние всички имаме интерес те да се запазят. Следователно, трябва да направим така, че да освободим тези предприятия, тези продукти от опасностите, свързани с тях. Господин Гозес обърна внимание върху депозитарите, проблемите с попечителите. Говорихме преди години дали да не направим някакъв паспорт, някакво удостоверение за тези предприятия. Централна тема при този въпрос е въпроса за режима на депозитарните банки. Според мен този режим за поемане на отговорност е, може да се е, ориентира по режима, който имаме при АФМ. Е, с тази разлика, че е, тези предприятия са предимно насочени към малки инвеститори, въпреки това можем да се ориентираме спрямо режима на АФМ. Е, един а, инвеститор, който се а, организира, е, тъй, който се ориентира към а, набиращи сила пазари, а, има нужда от това. Аз представлявам днес госпожа Йенсен от Дания, които е, тя ми е оставила едни записки, които аз сега ще ви ги прочета на английски език. Е, на три части са разделени те депозитари, санкции и възнаграждения. Не може да се действа едновременно като депозитар и като банка. Активите трябва да бъдат в депозитара, но банката може да делегира съответно функциите на трета страна и няма ясни правила точно е, каква финансова институция може да играе ролята на депозитар. По-настоящем не е ясно какви са задълженията на депозитара, дали ще може да се създаде всъщност необходимата сигурност. И всичко това стига до а, липса на правна сигурност. Кредитните институции, финансовите институции могат да бъдат е, също така депозитари, а докато друга ще бъде функцията на нотариатите. През 2001 година бе направено е, преразглеждане и се разшири обхвата и тогава колективните предприятия започнаха да инвестират в трети страни но няма правила и не е ясно на какво основание може депозитара да избере своята политика в трета страна. Да, по отношение на задълженията има се и ясно изискване за режим, който да е много сериозен. Но има разлика между държавите членки, което създава разлика при защитата на инвеститорите. 9 декември 2010 година съобщение на комисията е включено в различни доклади до сега по различни директиви, което е съвсем естествено да може да се използват всъщност и националните системи. Държавите членки е, имат много различни наказателни санкции, но се използват и различни критерии, когато се взима решение дали да се използват тези санкции или не и също така с различна чистота се прилагат. Свен голяма част от работата си разглежда въпроса свързан с възнагражденията и наистина е, много често се използва печалбата като основа за е, възнаграждение. Така обаче е, се засяга въпроса за рисковия профит. Много рядко се публикуват възнагражденията. Освен това, така че е необходимо да се внесат промени. Клинц, е номер... Благодаря, господин Клинц. Господин Кемел. ЕКР. Благодаря. Приветствам доклада на Свен. Наистина важни са всички тези въпроси, включително и регламента на ЕЦБ и като родител с две деца не знам кое е по-трудно, но желая успехи в двете ви области, в които работите. Има много препратки между различни документи и всичко това, разбира се, е, се свързва и с директивата МИФИД. По отношение на задълженията, да, бях е, изказани становища, които аз също подкрепям. Много е интересен дебата и по МИФИД, която се говори, когато се засяга и случая с Мадов и хедж фонда Наистина, това е нещо, което се познава, работи се и се радвам се, че сега е отразено тук. Съгласни сме, че има е, отговорност. Някой трябва да носи отговорността за всичко това. И по този начин се прави и връзката с петото издание на документа. Сега, как точно ще се постанови отговорността на депозитара. Радвам се всъщност вашето отношение по отношение на развиващите се държави, както и на контрагента. Много често, между другото, като че ли спираме да говорим за развиващите се страни, аз пък много се радвам, че вие тук ги включвате. Сега, един потребител или един управител дали иска да инвестира в развиваща се страна? Как ще го направи през депозитар ли? Кой ще носи отговорността? Чие ще е задължението? Ако управляващия иска и настоява да инвестира, например, иска ми се да видя всички тези хипотези развити, за да можем наистина да разберем по какъв начин се носи отговорността, но в крайна сметка е така, че да се позволи инвестирането. Някой да, ще, в крайна сметка ще трябва да носи отговорност. Но дали да бъде депозитара, ако да, те може би дори, може би ще могат и да спрат инвестиция в развиващата се страна. Не знае, аз лично бих искал да се из... да инвестира много в а, такива държави. Сега, по възнаграждението и директивата за капиталовите изисквания, а, това са важни въпроси. Често се казва, че се разглежда несистемния риск, че се използват различни модели, но аз подкрепям становището, че трябва да се отразява изпълнението по отношение на тавана за бонусите. Също много важен въпрос. Трябва да се гарантира правилно решаване на този въпрос. Да, разбира се, и в четвъртата ревизия се разглежда въпроса за бонусите и възнаграждението по принцип. Можем да водим един много разумен дебат на всички тези теми, за да може в крайна сметка да се отразят интересите и на управляващите, и на инвеститорите. Таксите за изпълнение. Наистина, аз бих искал да видим връзка между изпълнението и техния размер. Това е един принцип, който следва да бъде спазен. Поне е, така е мнението на повечето хора. Въпросът е как ще го постигнем. Чел съм и други материали, които разглеждат тези въпроси. Възможно ли е възнаграждението, наградата да бъде свързано с изпълнението, е, както виждаме с заложени репери или по какъв начин се плаща на един ръководител или менеджер, управител, при положение, че изпълнението не е добро. Не зная. Мисля, че е необходимо да обменим мнение по всички тези важни въпроси. С интерес ще изслушам и вашето мнение, защото в крайна сметка всичко това е важно по отношение на нашите цели тук, какво искаме да постигнем. Нека да разгледаме връзката между изпълнението и е, таксите и възнаграждението трябва да се е, защити инвестициите максимално, е, без разбира се да има не, нежелани последици. С интерес ще участвам в следващата работа. Желая всичко най-добро на докладчика и като докладчик Сянка максимално ще помогне. Благодаря. Председателя, благодаря господин Камал. От името на Обединената левица нямаме представител. Това значи, че пак даваме думата на господин Гиголг. Благодаря за положителната обратна връзка. Позволете няколко думи. Първо, Искам ясно да заявя това. Не зная дали бележките тук бяха, в какъв смисъл бяха предложени, но сега Паскал Скар е министър в е, Франция и има много интерес в развиващите се страни, инвестициите. Съгласен съм, че фондовете могат да играят сериозна роля тук – и няма нищо лошо, ако хората инвестират, а пък инвеститорите искат да участват и съответно при възвръща, възвър... възвръщането на средствата, които те са инвестирали. И по отношение на господин Клинц, ако искате да предприемате е, един риск е, и да инвестирате в капиталови инструменти във възникващ е, пазар, вие очевидно искате да инвестирате, но пък не искате да вземате прекалено големи а, рискове, т.е. депозитара би трябвало да се свърши работа. Мисля, че това е добре. Ако иска да се инвестира в Бразилия, трябва да се предприемат съответните рискове с развиващата се економика в Бразилия и съответно в кои дружества да се инвестира. Но не е приемливо, ако трябва да поемете риск, по отношение на начина по който се управляват депозитарите в Бразилия. Това са две различни неща. За да може да има ефективен капиталов пазар, тези, които инвестират и предприемат рискове, трябва да знаят конкретно какъв е, риск ги грузи и да могат да вземат решение дали да го вземат или не. А, така че е, тук не става въпрос за е, оценяване качество на съответните депозитари и не това е целта на предприятията за колективни инвестиции. Така че по отношение на казаното от комисията и предложението тези рискове трябва да бъдат покрити от ясни правила за отговорност и задължения. Ако някои участници в предприятията в промишлеността каже, добре, може да се стигне до нежелано инвестиране и трябва да дискутираме въпроса. И изглежда комисията, като стигнем до този въпрос, изпада в странно състояние и пак са си променили позицията. Но ако това е обосновано, бих казал добре. Ако има решение, което е, се основава на застраховка, добре, тогава вече инвеститора си носи отговорността за риска, който поема. По същия начин, когато разглеждаме подкрепата по отношение на санкциите, аз изказах своето позитивно становище, а когато говорим за възнагражденията от друга страна, искам само да кажа, че да, разбира се, съгласен съм, че е, изпълнението и плащането, възнаграждението трябва да бъдат свързани. Фондовия пазар е такъв, че всъщност това взаимоотношение вече съществува така или иначе когато имате е, фонд, който има добри, е, добро изпълнение, до, добри показатели, тогава очевидно има голяма инициатива в него да се работи и това се води и до сериозно е, до интерес, печалба и гордост на управляващите, защото по този начин те виждат, че имат печалба. В противен случай нещата пропадат. Обаче, ако съществува някакъв репер, който е, не е ясен, непроницаеме, а се получава по-високо заплащане, еми тогава вече може да се погледне с, е, е, с малко скептично око. По същия начин можем да се отнесем и към а, е, онези пазари, които се основават на култура, културата на бонусите. Затова направихме и преразглеждането на директивата за капиталовите изисквания. Повечето от хората, които познавам, те не гонят просто като самоцел бонуси на високо ниво. Финансовата индустрия се е, движи от различни правила в различни сектори. Там, където има сериозна работа, между другото финансовата индустрия също е свършена добра работа, но има и е, едно културно измерение относно моделите към които се прибягва и културата на бонусите, според мен, трябва да се изключи. И в моята държава и другаде също така в Европа хората са на становище, че тази култура трябва да бъде променена. Дискутираме всичко това, опитваме се да а, хармонизираме нашите гледни точки по няколко доклади, продължаваме в тази насока да работим и се надяваме да стигнем до там, че в крайна сметка потребителите ще имат по-голяма защита, когато се инвестира в хеджове, фондове, това вече е една друга група, разбира се. Комисията направи известни промени там по отношение на правилата, това е добре. Благодаря ви. Голямо удоволствие да се работи, особено с Камала. Ще продължим заедно. Благодаря. Благодаря много. Ще спрем до тук и ще направим почивка до 5 часа, защото, както знаете, следващата точка в дневния ред е съвместно заседание с Комисията по заедостта и социални въпроси с двамата комисари. Пропуснах да кажа, че 17 декември е последния е, срок за внасяне на измененията. Гласуването е, ще бъде на 25 на 25 февруари и все още трябва да бъде потвърдена датата за гласуване на пленарно заседание. Следващата точка в дневния ред започва в 17 часа съвместно заседание с комисарите Оли Рен и Ласло Андор по въпросите на по економически и социални въпроси. Благодаря.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 you say this is not yet joint meeting. Right. Okay, everybody, um, this is, this is not... И така, колеги, не започваме с смесеното заседание. Все още чакаме другата комисия, но нямахме съобщенията на председателя на ИКОН и ще ги споделя с вас, докато чакаме Employment комисията. Председателя на Еврогрупата, както знаете, ще имаме. Това е господин Юнкър. Той обаче, за съжаление, не може да се отзове. Аз му писах за евентуални дати декември или януари. Важна е срещата с него във връзка с економическия диалог. Както знаете, ние ще имаме е, заседания с е, комисари Рени Андор. Всъщност това това заседание, което беше за утре, ще го проведем днеска. Е, да видим как ще протече. Според, на, според мен нещата са предвидими. Директивата за капиталовите изисквания. Имаме политически триалог на, във вторник и сряда и четвъртък в Страсбург. Е, репери, процедури за определяне на репери и финансиране на е, търговията. Това ще са въпросите. Е, ще се опитаме да постигнем компромиси, а следващия политически триалог ще се състои утре след извънредното заседание на ЕКОМ. Надявам се, че то ще започне в 11 часа. Пакета от два, две мерки ще има трилог в Страсбург. Имаше е, такъв е, триалог. Отворените въпроси са свързани с определени формулировки за укриване на данъци, меморандума за разбирателство и за начин на гласуване по доклада Гауза. Има отворени въпроси, свързани с доклада Ферера, глава 3, делегираните актове. Там трябва да се видят какви ще са точните формулировки за економическия диалог, за е, за процедурите на дефицита, на свръхдефицита. Следващия триалог ще се състои утре по тези въпроси. Сега за кредитните агенции. Триалога се състоя вчера. Извинявайте, състоя се на 20 ноември с участието на комисар Бърние. Имахме и един друг трилог вчера. Говорихме за държавните дългове, ротацията и конкурентоспособността. И накрая председателския съвет на Никасия и представители на господин Столоян представяше кон комисията. Е, говорих, говорихме за европейския семестър с представители на националните парламенти. Националните парламенти трябва да дадат своите предложения за националните бюджети. Е, европе, е, европейския семестър се вижда като инструмент за подобряване на европейския бюджет. Предстои Европейска седмица на Европейския семестър. Ще уточним съответните въпроси, които ще се дискутират по времето на тази седмица. Имахме и делегация в Тъплин, но ние е, ще говорим по тези е, въпроси. В последствие, в, по време на визитата си в Тъплин, говорихме за а, е, бъдещото ирландско председателство. Това са съобщенията на председателя за момента. Сега мисля, че сме че все още не сме готови да продължим. Ще изчакаме още малко. Okay, we will start. И така, започваме с смесеното заседание. Благодаря ви за търпението. Видели сте, при нас е комисар Рен. Комисар Андор ще закъсне. Той дава пресконференция в момента. ще попроменим малко дневния ред, така че да се адаптираме към развоя на събитията. И така, приветствам комисар Рен и задочно приветствам комисар Андор и представителите на комисиите Комисията по заетост и социални въпроси и Комисията по економически и парични въпроси. Виждаме дневния ред, няма промени по дневния ред. Извинявайте, по дневния ред. Ще процедираме както обикновено. Ще има въпроси към комисарите, но най-напред давам думата на Оли Рен за кратка презентация от 10 минути. Благодаря, Шерон. Аз Искам. За 10 минути ще се опитам да обясня европейската економика, но това, както разбирате, е голямо предизвикателство. Дами и господа, идвам направо от заседание на комисията, което започна тази сутрин в 8 часа. Говорихме за проекта на комисията за създаване на един истински паричен и економически съюз. Преди един час оставих президент, председателя Барозо на прес-конференция. Моя колега Антор ще остане също известно време и след малко ще се присъедини към нашата работа. Какво каза Жак Делор? Той каза, че имаме нужда от, по, по, от архитекти и пожарникари. А това е естествено метафора. Говорейки за Гърция и говорейки за проекта на истинския економически и паричен съюз. Това трябва да е основата на бъдеща Европа. Радвам се, че днес като и пред вас имам възможност да говоря за годишния обзор на растежа. Годишният обзор на растежа се публикува от комисията, където тя подчертава своите приоритети. Това е началото на европейския семестър, който ще е трети поред. Обмена на мнения е важна част от економическия диалог и той се случва а, по хоризонтално по всички европейски институции за това как да се реформира и модернизира економически и паричен съюз. Знаете, миналата седмица какво обсъдихме в Страсбург. Дебатите бяха много навремени, те бяха истински принос от страна на парламента към темата. Виждаме, че може да се споразумеем в, по много въпроси, за много области и виждаме, че тези споразумения са отразени в проекта на комисията, проект, който бе одобрен днес от комисията. Преди да, се, да отправим поглед към годишния обзор на растежа, ще кажа някои неща за проекта за економически и паричен съюз. Естествено, важно е да да вземем предвид, че тук, става, че тук има връзка с пакета от две мерки, е, пакета от 6 мерки. Проекта на комисията предвижда мерки от краткосрочно, не, средносрочно и дългосрочно естество за създаване на един истински економически паричен съюз. Краткосрочните мерки. Това са те засягат прилагането на неща, които вече се изработват в рамките на 6 до 12 месеца. Това ще са законодателни актове, които ще са готови. Законодателни и подзаконодателни актове. Ние предвиждаме реформи, които изискват прилагане на спешни мерки и промени, а дългосрочните дългосрочната перспектива предвижда по-фундаментални реформи. Говорим тук за по-голяма отговорност и солидарност в рамките на еврозоната. Предлагат се стъпки за осигуряване на демократичната легитимност и отчетност, особено когато се говори за обвързването в процеса на Европейския парламент. В много отношения проекта на комисията е в унисон с, резолюцията на парламента, одобрена миналата седмица. Като част от пътната карта на комисията, мога да посоча мерки, краткосрочни мерки, оценка ексанте и създаването на инструмента за сближаване. Също така изразихме нашето желание за оценка на операционализирането на съществуващите разпоредби за пакта за растеж с цел да осигурим инвестиции и стабилност. Въведохме мерки, средносрочни мерки за създаване на економически паричен съюз и за допълнително укрепване на економическата координация, за намаляване на публичния дълг и уточнихме критериите за пакта за стабилност и растеж. Говорихме и за фонда за спасяване. Нашата цел е да създадем пазар на ценни книжа в краткосрочна перспектива, което ще укрепи финансовата стабилност в еврозоната. По принцип, този проект на комисията представлява е, една добра основа за създаването на един истински е, економичен и паричен, паричен съюз. Това създаване няма да се случи изведнъж. Трябва да сме реалистични, има политически ограничения, но сме сигурни, че комисията ще направи всичко възможно за неговото създаване. Надяваме се този ангажимент да опосредства постигане на съгласие и то в близко бъдеще. Имам предвид е, няколко дни от днес. Сега ще се спре на годишния обзор за растежа. Ще се спре на главно на три области и ще оставя на моя колега Ласло да се спре на останалите две. Ще говоря за безработицата и за економическата ситуация. Най-напред трябва да довършим реформата в финансовия сектор. И тук не става дума за спасяване на банките, става дума за осигуряване и финансиране на бизнеса, бизнеса, който е гръбнака на основната, на истинската економика. И тук имам предвид малките и средни предприятия. Финансирането на нашите компании – означава и финансиране на износа на тези компании. Трябва да поощрим финансовите инвестиции в публичния и частния сектор, в цялата европейска економика, за да може тя да получи инициатива за растеж. Трябва да укрепим капитал на Европейската централна банка. Това бе вече е одобрено от съвета и е, това решение ще бъде отразено в програмата на Европейската Централна банка следващата година. Трябва да е, ще е, подкрепата е над 1 милиард. Тази мярка е отправена, ориентирана към подобряване на инфраструктурата за, финансовата инфраструктура за малките и средни предприятия. Освен това, трябва да работим върху структурните реформи. В тази област има реформи, които вече се случват в Европа, Италия, Испания, Всъщност във всички европейски държави членки се провеждат такива реформи. И много неща трябва още да се направят за подобряване на бизнес средата, да се улесни на малките бизнеси да започнат и продължат своята работа. Най-напред трябва да се подобри на всички нива образователната система, трябва да се инвестира в европейските мозъци, за да може да сме конкурентоспособни на, Европ... на, на международно равнище. Трябва да запазим нашата конкурентоспособност. Това е ясно. И на трето място трябва да осигурим устойчивостта на нашите публични финанси. Чрез фискална консолидация тя трябва да бъде проведена по разумен начин. Трябва да осигурим инвестиции в области като иновациите, изследването, образованието. Доброто економическо управление ще зададе правилната рамка за стабилизирането на публичните финанси и ще ни позволи да вземем предвид спецификите на отделните държави членки. Това, което е важно, както казах и преди, това, което е важно, е, този инструмент за растеж и стабилност не е просто инструмент. Той се фокусира върху структурните дефицити и се старае да вземе предвид въздействията върху целия економически цикъл. Това се опитва да направи и комисията, когато оценява е, до каква степен държавите членки се адаптират своите действия към този механизъм. Но всичко това е предмет на публичен дебат. Искам още нещо да ви кажа. Всичко това за момента е все още в проектна фаза. Нашата цел е економическа стабилност и консолидация. В този пак ще се, опичаме, ще се опитаме да включим инвестиционни програми, програми за стабилизация и то по-скоро да зададем определени условия, условия а, за развитието на програмите, така че развитието, економическото развитие да не е обратимо. Какво имам предвид? Имам предвид проекти, които са съфинансирани финансирани с европейска помощ. Те трябва да са в унисон с целите на пакта за стабилност и растеж. Дами и господа, в заключение искам да подчертая, че отбелязахме напредък през последните три години по отношение на реформите, но трябва още да работим за стабилността и за намаляване на безработицата. Надяваме се да опосредстваме създаването на една политика, която да помогне на Европа да се съвземе от кризата и да я преодолее. Имаме нужда от нови работни места и устойчиво развитие на економиката. Имаме нужда от консолидация. Благодаря, да, благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Все още комисарият е в пресконференция. Е на пресконференцията. Ние ще продължим обаче нашата работа, очаквайки го. Сега давам думата на докладчиците от всяка комисия, докладчиците по растежа и след това ще може да задавате въпроса. Елиса Ферера има първа думата от ЕКОН и след това Вероника Фонтен от комисията по заедост. Благодаря, господин комисар. Аз ще говоря на английски, за да бъда по-ясна. В момента вие подготвяте следващия годишен обзор и ви благодаря за това, че признавате ролята на парламента в тази е, дискусия. Трябва обаче да бъдем честни по отношение на резултатите, които виждаме е, от управлението на кризата е, до момента. За съжаление, трябва да признаем, че стратегията за консолидиране се провали. Комисията предпре огромни усилия за да предизвика оздравяване на економиката, но истината е, че на практика усилията за реализиране на економии, направени от страните с добро поведение и с не толкова добро поведение, все все пак е, дълга нарасна 18,7, е, около 10% в Италия и така нататък. И при тези резултати ние се питаме какви са постигнатите резултати. Економиите доведоха до рецесия в е, държавите, прогнозите за растеж върват надолу. рецесията се превърна в едно спираловидно развитие, което започна от еврозоната. Прогнозите за растеж за следващата година в еврозоната са отрицателни. Ще бъдат отрицателни и тази е, година. Безработицата нарасна неимоверно, достигна до нива непознати до е, този момент а, голяма част от младежите са безработни, нямат перспектива за тяхното бъдеще. Смятам, че нашите граждани не могат да преживеят още една година а, следвайки една стратегия, която не дава а, резултати. Мисля, че усилията, които полагаме, трябва да водят на някъде. Вие трябва да докажете, че сте прав. Ние трябва да докажем, че сме прави. Трябва да бъдем а, конструктивни. А, Имаме анализи от три институции с доказана компетентност. Една френска институция, една датска институция, една германска институция. Е, тези изследвания бяха представени вчера и те доказват, е, че е, Консолидацията трябва да продължи за по-дълъг период от време, но трябва да бъде намалена като сила. Тоест, ние трябва да намалим усилието за консолидиране с 85 милиарда евро, ако не искаме безработицата много да нарасне. И в тази връзка искам да ви задам три въпроса. Първо, готов ли сте да а, говорите за качеството на прогнозите с останалите играчи? Второ, а, признавате ли, че тежестта на дълга на отделните страни членки а, е нещо сериозно? Съгласен ли с, а, сте да въведете еврооблигации, така както иска парламента в пакета от две законодателни мерки? И трето, а, признавате ли, че е, е, растежа усилията за намаляване на е, безработицата е, е, намаляват и мерките не дават е, резултат. Ето тези три въпроса искам да ви задам. Те са много важни за нас. Благодаря ви, господин комисар. Председателката Вероника сега има думата. Muchas gracias, señora señor комисарио. Eh, и... Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Радвам се, че сте тук, господин комисар. Надяваме се и втория комисар, господин Андор, да пристигне скоро, тъй като за нас е много важен и въпроса за заедостта. Трудно ми е да задавам въпроси към комисара, който още не се е изказал, но ще говорим за годишната прогноза за растеж. Разгледахме много внимателно прогнозите, за да можем да работим в нашата комисия. Съвършено ясно е, че времената са тежки и в такива тежки времена трябва да поставим приоритети, които а, да бъдат изведени от досегашни европейски семейства. приоритети, които досега не дават резултати, но ми, ми се иска тези приоритети да продължат да бъдат такива. Искаме се и двамата комисари да кажат няколко думи за това какво се случи до този момент, как той може да продължи и как да излезем от кризата. Европа 2020 за мен е приоритет. Трябва да е, отговорим на амбициозните цели, които поставя тази стратегия. Това е наша отговорност и тя е заложена в момента на карта. Наша е отговорността да създадем устойчив и интелигентен растеж. Тази цел е поставена. Не сме постигнали много обаче в изпълнение на тази цел, даже напротив, тъй като кризата влушава нещата. ефективността на политическите мерки не е достатъчна. Не е достатъчна, за да се придвижи към изпълнението на целта Европа 2020. Трябва да се поемат задължения и от отделните страни членки, които да залегнат в техните бюджети за 2013 година. Какво мислят комисарите по този въпрос? Друг важен въпрос е въпроса за създаването на работни места, консолидиране на економиката и данъчните стимули, необходими за економическия растеж. Искаме страните членки да вземат мерки за насърчаване на економическия растеж и заетостта, да се насърчи самонаемането, предприемачеството и така нататък. В различни държави, в моята страна, е много важно малките и средни предприятия да получат специална помощ, защото те са на кръстопът в тези тежки времена работните места. Необходимо е създаването на много модерни работни места работни места в областта на цифровата економика, на зелената економика. Искам да чуя няколко думи по тези въпрос. Друга една тема, която засяга цяла Европа е темата за младежката безработица. Моята държава, за съжаление, оглавява класацията. 25% от младежите са безработни. Трябва да се направи нещо и е необходима ясна стратегия. Какво предлага комисията? други приоритети. Друг приоритет е създаването на качествени работни места. За целта е необходимо пазара на труда да стане по-динамичен. Не бива да забравяме и жените. Трябва да мислим за онези, които са в най-неизгодна позиция. Важно също така е и образованието. А, също така е важна и демократичната легитимност. Не бива да забравяме националните парламенти и Европейския парламент. Те трябва да бъдат включени в обсъждането, а също така и гражданското общество. Ако желаем европейските граждани да а, председателката прекъсва, а, моля, моля да спрете. Мисля, че ако дам комисията на Оли Рен за 4 минути да отговори на въпросите на Елиса, след това ще дам думата на комисаря по заетостта, който може би ще отговори на една част от вашите въпроси и ще направи своето изложение за 10 на 12-13 минути. Не казвам 14 минути, защото той ще ги пресрочи така или иначе. 4 е, минути за отговор на Оли Рен. You, Благодаря, Шаран. Първо, по отношение на въпросите от госпожа Ферейра. Вие ми зададохте три конкретни въпроса. Дали сме готови да дискутираме качеството на економическите прогнози на комисията? Да, готови сме. И наистина контрола, който се оказва от обществеността е много важна, защото институциите, които работят по този въпрос и институтите, са в тесен контакт и а, качеството наистина се контролира. Нашето, качеството на нашите прогнози наистина се очертава в много положителна светлина в сравнение с прогнози от други институции в международен план. Но, разбира се, ние сме готови непрекъснато да усъвременяваме нашите економически прогнози на 27-те държави членки по отношение за етостта и економиката. Следващия тур ще бъде представен на вашето внимание през месец февруари. На второ място вие попитахте за еврооблигациите и фонда за обратно изкупуване. Да, наистина в нашия план е включено всичко това, Ние предоставяме варианти, альтернативи относно начина по който фонда за обратно изкупуване и е, друг пакета може да помогне на Европа да стигне до устойчивост в публичните финанси, да се облегчи е, бремето на дъл, дълга в Европа. Това е част е, от е, нашия материал, на нашия план. Предлагаме альтернативи, условия, които са необходими, за да се гарантира моралния риск и създаване наистина на ликвиден краткосрочен пазар и стабилност на пазара на ценните книжа. Очевидно е, че фонда, например, за обратно изкупуване ще изисква конкретни промени в договора и знаете, че ни притиска и графика за изпълнението на предначертаните инициативи. Що се отнася до растежа и работните места? Вие се спряхте на този въпрос, както и госпожа Лопа, Лопе Фонтане. Е, достъпа до финансиране, данъчното облагане и така нататък. В Гърция, например, Испания и в други държави всички тези аспекти са изключително важна част от реформата в общените економиките с цел а, устойчиви публични финанси, но също така и за установяване на социална правда, така че хората наистина да имат доверие към реформите, които се извършват в тези държави. Що се отнася до заетостта и темпа на безработицата. Ласло ще говори по този въпрос. Важно е да се предприемат веднага стъпки, които да отговарят на размаха на проблема. Безработицата в момента е 25 милиона хора в Европа и се увеличава. Това е неприемливо откъдето и да го погледнете. В някои държави членки безработицата е най-висока и пазара на труда е изключително сегментиран. Конкретни мерки са прияти. Там през последните 18 мерки, е, месеца реформите са наистина много а, противоречиви, но основната им цел е да подобрят състоянието на пазара на труда. И на последно място, предприятията, дружествата трябва да могат да създават постоянни работни места за европейски граждани, особено за млади европейски граждани. Необходимо е да се изградат нужните служби за подкрепа, така че те да могат хората да се върнат на работните си места. Необходимо е да има гъвкави а, споразумения и форми на заетост, които да се предлагат. Всичко това е много важно, но както вече казах, аз още се заеме с този въпрос по-подробно. Добре. Сега ще дам думата на комисар Андор не зная, искате ли да отговаряте на въпроса или просто да направите една презентация от по-общ характер. Оставам на вас да прецените. Да? Благодаря, но трете, нямам отговор на третия въпрос. Инициативата беше едната страна, но излишъка също така. Да, напълно ви разбирам, каза председателката, но имаме, за съжаление, ограничение във времето. Трябва да продължим нататък. Може би на този въпрос може да се отговори при следващия кръг. Въпрос и отговор. Господин комисар, благодаря. Извинете ме, че малко се забавих, но наистина искам накратко да ви запозная с заетостта и социалния аспект на годишния обзор – и освен това искам да отговоря на въпросите, които чух след като пристигнах в залата. Първо, позволете да ви кажа, че документите, които дискутираме, двата документа, описват сложното положение в Европа по отношение заедостта и социалните условия. Искам да обобща анализа на комисията в тези области, преди да засегна основното по отношение на ръководството за политическото развитие. За съжаление, се задълбочи кризата в заетостта през последната година. И по-настоящем Европейския съюз е единствения голям регион в света, където безработицата расте. Във всеки месец от сегашната година безработицата нараства в Европейския съюз и както вече бе споменато, е на 25 милиона хора са без работа. Това означава, че всички ние трябва да анализираме онова, което се крие под тези цифри, под тези числа. Много е разнообразно положението в отделните държави членки. Разликите нарастват. В Австрия, например, 4,4% е безработицата, в Испания 26%. Някои държави членки добре се справят с кризата, а в други обаче нещата не са така особено що се отнася до държавния дълг и финансовата система в рамките на еврозоната. Важно е да подчертая в този контекст, че високата безработица само частично се дължи на функционирането на пазара на труда. Структурната безработица е ясна по отношение на промяната в договорите или секторите и също така има проблеми с връзка с образованието, липса на инвестиране в образованието на възрастните работници. Всичко това осложнява проблема на пазара на труда, но в крайна сметка не е свързано с происхода на кризата. До голяма степен допълнителната безработица в Европа е резултат на а, а, факта, е, че липсва доверие на инвеститорите, липсва растеж и има дисбаланс между предлагането и търсенето. Разбира се, много важно е да направим нещо, а, за да поправим положението на пазара на труда. Това е, е целта всъщност и на приятата от нас стратегия през месец април. Но надежните е, решения заедно за Паричния и економически съвет, за което стана дума вече, може да се извърши съвместно с работата в областта на заетостта, за да можем да преодолеем сегашната криза. И всичко това, разбира се, трябва да залегне и в стратегията е, Европа 2020. Очевидно борбата с кризата е наш приоритет и това ще бъде фокус в новия обзор, а комисията предостава подробно ръководство на държавите членки. Позволете сега да се спра на някои от основните заключение на доклада, който е прият днес от комисията, както и насоките към държавите членки. Първо, създаване на работни места и търсене за труд, данъчно облагане на труда. Също друг е, въпрос прекалено е високо и а, е, необходимо да се търсят други източници на данъци, например собственост или замърсяване на околната среда. Необходимо е да се направи необходимото в областта на ИКТ и а, екологенизирането, за да се разкрият нови работни места. Необходимо е да се задържат работните места и да се развива економиката. Всичко това може да се направи чрез балансирана реформа на пазара на труда и социален диалог, вътрешна гъвковост предприятията за да се избегне уволняването на работниците като първи отговор на проблемите. Необходимо е да се адаптира инвестирането, да има нови умения след работниците, а също така и законодателната уредба следва да се промени, както и съотношенията постоянен временен договор минималните ставки надници, също важен въпрос който, на който трябва да се обърне внимание, както и така наречените работещи, но бедни хора. Сега, прехода училище към работно място все още е проблем. Един от пет завършващи училище не могат да намерят работа, а един на седем са просто или без работа, или нямат дори и обучение или някаква форма на квалификация. Възможно е да се използва повече въпроса свързан с стажовете и чирекуването. Следващата седмица ще излезе един наш документ, насочен към именно договорите за стажуване и за чирекуване за младите хора. На следващо място. Дългосрочна безработица. Близо 26 милиона са безработните в Европа, а 11 от тях за дълго време. Трябва да подчертаем, че е необходимо да се развиват а, а, различните политики в областта на трудовата заетост и на пазара на труда, по-високо субсидиране, при търсене на работа, при квалификация и преквалификация. И на последно място социалното инвестиране и социалната защита. Трябва да се подобрят и двете а, аспекти на този проблем. Мрежите за сигурност са отслабени през кризата и бедността също расте. През последните две години има спад в приходите на домакинствата има финансови проблеми и действително голям ръст сред а, бедните слоеве в Европа. Стратегиите за активна интеграция, подкрепа, социални услуги са изключително важни. Социална помощ и активна работа трябва да се увеличават трябва да се намали а, изключването и маргинализацията. Това е социална инвестиция, която не е лесна политика, но може да подпомогне фискалната консолидация и е необходимо да направим нужното, за да няма по-големи разходи в този област бъдеще. Позволете накрая да кажа, че годишния обзор много ясно описва различните аспекти на фискална консолидация с необходимостта за укрепване на инвестиции в образованието, например, и ефективност на а, трудовите служби. Изключително важна е схемата за гарантиране на младите хора, защото това е сериозна инвестиция. Освен това, подчертаваме необходимостта от модернизиране на системите за социална защита, за да може да бъдат ефективни и устойчиви те. По този въпрос и първото три месечие на следващата година социалния пакет ще се спрем на тези въпроси. В заключение, Подчертавам, че в някои държави е, са предприяти смели структурни и пазарни реформи, които отговарят на препоръките специфични за държавите. Виждаме подобряване при използването на фондовете от, е, на Европейския съюз, е, особено с участието на екипите на комисията и отделните инициативи, но е необходимо повече да се предприеме от социалните партньори, от правителствата, климата, за създаване на работни места, за устойчивост и жиловост на пазара в е, интерес на нашите общества, да могат да стъпят на краката си. Благодаря за вашето внимание. Euh, euh, Благодаря, господин комисар. Сега може да продължим с нашата дискусия. Продължаваме с втори кръг въпроси. Давам думата на докладчиците в сянка, респективно от двете комисии. Жан-Пол Косес. От името на ЕКОН. Благодаря. Вие ме подмладихте малко. Уважаеми господа комисари, Европейския парламент следи работата по европейския семестър и Виждаме, че усилията ни не са отишли на празно. Вие говорихте за мерките, които са необходими за подобряване на економическата ситуация и подобряване на заетостта. Но въпреки това ситуацията в някои страни все още е много трудна. Моят въпрос се насочва към достоверността на тези мерки, предлагани от комисията в момента какво виждаме в Европа? Виждаме разделени е, страни, които не могат да се споразумеят по ключови въпроси, например въпроса за банковия съюз и други въпроси. Въпроси, които, по, кои, по които ушкин в Брюксел се постига споразумение. Не става дума за воля, става дума за средства. Текстовете са балансирани, те са добре изработени, но дали текстовете ще доведат до истински решения? Благодаря, казва председателката. Сега господин Гутиерес. Благодаря. Уважаеми господа комисари, не зная дали знаете колко малко доверие будят вашите думи. Те срещат малко доверие сред гражданите и сред членовете на парламента. Но се радвам, че сте днес тук сред нас. Един от вас каза, Е, нещо, което е, противоречеше на изказването на другия комисар. Значи, ако погледнем европейския семестър от миналата година, 0,4% беше нашата цел, но сега виждаме нисходяща тенденция. Утре, е, до следващата година ще имаме растеж от 1%, това е прогнозата, но дали ще постигнем тази прогноза. Трябва да дадете отчет за това какво се е случило миналата година. А сега за фискалните мултипликатори. Е, продължавате да се опитвате да не обещавате, че един пункт растеж е, е напредък, но погрежете се, ако обичате, за нещата, които се случват в Испания и в Гърция. Господин Рен, вие казахте, че смятате, че достъп до работни места, до пазара е положителен, подобрен. Къде се е случило това? Къде мислите, че младеща има достъп до работния пазар и че този достъп се е подобрил? На следващо място, вие говорихте за структурните проблеми Добре, но истината е, че изобщо нямаме подобрение в тази област. А сега за... от е, името на либералите. Благодаря, господин комисар. Юфемизъм е гръцка дума, която се превежда на всички езици. И ако мислим за ефемизъм и говорим за политика за заетостта, всъщност е, е, за този ефемизъм се крие една политика на, за, на незаедост. 15-16% безработица в Европа. Това е действителността. Милиони хора са безработни. Това не е продуктивно. Мислите ли вие, двамата господа, че имате инструментите за борба срещу безработицата за следващите три години? Мислите ли, че наистина разполагате с тези инструменти? Благодаря, госпожа Харкен. Господин Барозо каза, че ни очаква финанс, фискална консолидация, но моят въпрос е къде е растежа в тази рецесия? Ние продължаваме да правим едно и също, едно и също, но разликите в рамките на Европейския съюз нарастват. Моя първи въпрос е наистина трябва ни фискална консолидация, но, каква, но, но никой не говори за а, бързината, с която може да я постигне, В противен случай а, нещата няма да потръгнат на добре. Аз съм от Ирландия и Ирландия се разглежда като недоносеното дете на фискалната консолидация на Европа. Миналата година имахме растеж от, 1%, е, от 1% в Европейския съюз, но разликата между БНП на Европейския съюз и Ирландия е 21%. Това са истинските числа и тези числа трябва да се, да се вербализират, защото в противен случай ние си говорим на, само за успех и това остават празни думи. Аз не зная дали наистина на вашите политики имат потенциала да постигнат целите в средносрочен и средносрочен план. Имам три въпроса. дълга и тежеста на дълга. 10 секунди още, моля. Публичните финанси могат да играят роля в стабилизиране на дълга но, да, но, но дълга е огромен. Какво може да направим? Как може консолидацията да върви с по-бързи темпове, така че да постигнем целите на стратегията 2020? Какви са истинските решения? Сега ще дадем думата на комисарите да отговорят. Първо господин Рен, след това господин Андор, след което пак ще зададем въпрос и дам думата на комисаря Рен. Благодаря, госпожо председател. Първия въпрос на господин Гозес е относно е, достоверността на комисията – Съгласен съм, що се отнася до доверието, което заслужава Европейски съюз и еврозоната. От, но, във връзка с това как ние се справяме с кризата. Но мисля, че погледнато като цяло картината не е черно-бяла. Има и нюанси на сивото, има и други цветове. Мисля, че сме постигнали значителен напредък в някои политики през изминалите години. в други области обаче нашата работа още не е завършена и трябва да продължим да полагаме усилия. Така, например, Европейския механизъм за стабилност, постоянният механизъм за стабилност, започна да действа през октомври представлява най-голем, най-голямата защитна стена, която не бива да бъде подценявана. Европейската Централна банка взе много важни решения относно паричните транзакции и създаде законова рамка за намесата на вторичния пазар. Може би си спомняте, че малко по-рано тази година, започвайки от април, достигнахме една отрицателна повратна точка. Тоест това беше точката, от която започна отрицателното развитие. През първите три месеца видяхме, че европейската економия се възстановява, след което последваха два изборни тура в Гърция. Испания е изпаднала сериозни е, трудности и се е, отслаби капацитета на еврозоната. От април насам наблюдаваме е, отрицателен растеж, от който продължаваме да страдаме и е, до сега. Необходими ми са ни по-решителни действия, за да възобновим растежа. В началото на тази седмица беше прият новия пакет за Гърция, който има за цел да възстанови развитието на страната и това е много важна стъпка. Всичко това показва, че еврозоната има сериозни намерения, когато казва, че ще направи всичко необходимо, за да се възстанови устойчивостта на, и стабилността на еврото. Има наблюдатели и изследователи е, на пазара, които твърдят, че Европа изостава. На тях ще кажа, че онези, е, които, които спекулират с е, такива твърдения, не са наясно. Ние имаме сериозни намерения относно устойчивостта на еврото. Имаме сериозни намерения, като казваме, че ще намалим гръцкия дълг и ще възстановим растежа на економията. Наистина много е направено, но още много предстои да се направи. И годишния обзор на растежа потвърждава нашето твърдо намерение да работим за растежа. Това се потвърждава и от нашия проект за създаване на истински економически валутен съюз. Господин Готиерес каза, че е, растежа през тази година е по-малък, отколкото се предвиждаше. Това е така, защото някои политики е, се провалиха малко по-рано тази година. Е, но също така и поради по-слабия растеж в страните извън Европейския съюз. Единственият извод, който можем да направим е, че а, трябва да коригираме погрешните политики, трябва да а, а, подобрим а, резултатите на всички страни членки и изобщо на целия Европейски съюз. Господин Рен казва председателката, вашето време изтече. Може да включите и въпроса на Лиза, на който не сте отговорили. Препоръките за страните, които имат излишък. Да, за тях ще стане дума през идните седмици. Ние в момента финализираме работата по този въпрос. По въпроса за това какво могат да направят те, за да се възстанови баланса в е, европейската економика. Това ще бъдат препоръки за промяна в политиките на държавите, за да можем да възстановим баланса на цялостната европейска економика. В този смисъл смятам, че се струва да отбележим, че има движение, защото се водят вече преговори с Германия тъй като Германия в Германия има добра заетост и добро възстановяване на економиката и това стимулира вътрешното търсене. Ние обаче ще дойдем още веднъж при вас и ще говорим по този важен въпрос за възстановяване баланса в европейската економика. Ласло Андор има А, мисля, че комисията не винаги се опитва да прави едно и също. Ние се опитваме да подобрим а, структурата, архитектурата на а, нещата. Направили сме много нови предложения, предприели сме много нови инициативи. А, тези предложения понякога не се предвижват в а, а, съвета и това забавя тяхното съществяваше на практика. Що се отнася до заедостта, ние сме предприели множество съвършено нови инициативи, опитали сме нови подходи. Ако сте обърнали внимание, сте забелязали, че предложихме нов пакет през април. Балансирахме стратегията за заетостта, адаптирайки към новите обстоятелства на кризата. извеждайки на преден план не само инструмента за насърчаване на предлагането, но и за насърчаване на търсенето. Направихме предложения за управление на заетостта на европейско равнище. Разговаряме с социалните партньори, за да гарантираме, че бъдещите инициативи за управлението на заедостта ще отговарят на а, нуждите. А, имаме ново виждане за използването на Европейския социален фонд за заедостта. През миналия декември комисията възприе нова инициатива в отговор на кризата, в отговор на факта, че освен устойчивото, че вместо устойчиво установяване на економиката, в много държави се наблюдава а, а, рецесията и това се отразява най-вече негативно на младото поколение. Ние започнахме инициативата да се обърнем обръщаме към страните членки, които най-много страдат от това явление, т.е. страните с най-голяма безработица и комисията предложи да се пренасочат европейските фондове към проекти, които по по-пряк и по-спешен, по-бърз начин ще могат да третират въпроса с младежката безработица. Става дума за 10 милиарда евро от Европейския социален фонд, който прояви голяма гъвкавост пред лицето на задълбочаващата се криза. Аз споменах също така в моите уводни думи, че има и една съвършено нова инициатива а, е, за а, гарантиране на а, младеща. Трябва да кажа, че е, е, през изминалите години се наблюдаваше един вид самодоволство в е, страните членки и те не бяха готови да обсъждат нови инструменти за насърчаване на заедостта. Трябва да подновим дебата по този е, въпрос. Нашата нова а, инициатива се зарадва на добър прием в а, съвета и се надяваме през следващата седмица а, пакета за младежка заетост да бъде а, прият. Ирландското председателство предлага дискусията в съвета да се ускори така че съвета да може да вземе решение. Искам още веднъж да подчертая важността на финансовите инструменти, защото те играят ключова роля през 2012 година, пък и след това. За съжаление, ситуацията напоследък не се развива положително, не се развива добре а, ситуацията относно допълнителния а, бюджет. А, и ще имаме нужда от доста голяма сума, която за сега не е осигурена за финансиране на проектите в страните членки. Преминаваме към третия кръг от въпроси. Емили Турунен за зелените и господин Хунтис, госпожа Турунен. Благодаря. Аз съм член и на двете комисии, така че ще мога да ви запозная с гледната точка на зелените. Първо, може би има някакви знакови е, доказателства за възстановяване, но мисля, че е необходимо в комисията да се осъзнае анализа и в сравнение с липсата на растеж тази година, следващата година, трябва да добавим и прогнозата за ръст безработицата следващата година, както и 2014 година, подчертавам, което е много важно, както и увеличаването размера на дълга. Така че, апелираме към комисията да а, признае всичките тези цифри и да ги анализира на по-задълбочено ниво. Господин Рен, доклада за механизма за сигнализиране, разбираме, че така както дискутирахме този въпрос, 1176 в 2011 година парламентът ще играе роля. Можете ли да кажете точно каква роля предвиждате за парламента при обновяването на документа? На второ място комисията подчертава връзката между дефицит и излишък и необходимостта от анализ на тази връзка. Ще случва ли се това изследване и кога да го очакваме? Как ще финансирате инструмента за иновации и конкурентоспособност? Благодаря, че включихте а, гаранцията за младите хора. Това е нещо много важно за Комисията по заетост. За най-уязвимите, вие споменахте опростяване на нормативната уредба. Как точно ще помогне това на най-уязвимите с тези гъвкави а, споразумения? Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Въпрос към господин Рен началото на а, уводните си думи той каза, че ще обедините два, въп... две въпро... два въпроса по от гледна точка на пожарникарите и на архитектите. Добре, ясно е, когато става въпрос за пожарникарния, пожар, пожарникаря, който се опитва да ограничи проблема в Гърция. Но да речем, какво се случва сега в Гърция? Може би ще вземе решението за даване на средства на Гърция, а цените всъщност ще бъдат е, към ноември месец. И какво ще се случи? В зависимост от е, е, този разчет, според нашите анализатори, няма да се получи целта. Къде ще се намерят средствата, за да се изкупи обратно тази е, маса облигации? Дали ще дойдат като нов тип облигации или ще имаме средства от е, инструмента за стабилност. Как точно гръцките банки ще участват в тази процедура? Защото те ни казват, че те нямат интерес да участват в тази процедура. Казвате, че рекапитализацията на банките е проблем. Тази програма трябва да бъде приключена. Имаме проблеми с застрахователните фондове. По-рано банката на Гърция а, отбеляза загуба на много капитал. Сега нямат капацитет. Какво ще се случи? Задължителна ли ще е процедурата? Благодаря. И сега последният оратор от името на тази групи. Много ви моля, бързо задайте въпроса. Господин Попакис и госпожа Подимата. Благодаря, госпожо председател. Целият въпрос, свързан с растежа, е основополагащ, защото е свързан с перспективите на бъдещето на Европа. Много държави членки, които имат сериозни финансови проблеми, от тях се иска да се занижат надниците и да се орежат социалните грижи, което има много лошо социална последица. Кой ще се заеме с новия план, така че в крайна сметка в Европа да има растеж, без да се подкопае социалното измерение? Как ще се при, е, привлекат инвестиции без Европа да стане на две скорости? Благодаря. Благодаря. Госпожа Подимата и после госпожа Краца. Господин комисар, благодаря ви за неочакваната реч, която вие произнесахте в Европейския парламент, пленарна зала, миналията седмица в Страсбург. Вие апелирахте към всички заинтересовани да бъдат конструктивни, за да се излезе от тези а, деструктивни а, затруднения. Благодаря ви, но това е духът на Еврогрупата по отношение на Гърция, искам да ви уверя. За да има успех това усилие, трябва да са изпълнени няколко условия. Например, Обратното изкупуване на дълга, това трябва да има успех. Обеден ли сте, че тази процедура ще бъде изпълнена както трябва? и че ще има ефект. И на второ място, най-безопасният начин за жизнеспособност на всеки е, дълг е възстановяване и ръст. При това с висок темп. А имайки предвид програмата за растеж, която дискутираме сега, държавите, които изпълняват различните е, реформи страдат от голяма рецесия. Въпросът ми е какво можем да направим. Тоест, условието, което подпомага растежа, реструктурирането на публичните финанси, може би ще работи за страните, които сега ще приемат реформа. След това, госпожа Краца, благодаря. Господа комисари, Искам да се спра на въпроса с безработицата. Няма смисъл да подчертавам колко е важен този проблем от европейска гледна точка, а и за оцеляване на политическото усилие в Европа. Създават се специални групи за разрешаване на големи проблеми. Разработват се различни програми, които обаче не се освояват, включително и от Гърция. Как може да се отбележи напредък? Имаме ли ресурси? Има ли изпълнение на програмите? Това е много важно за нас, защото това е допълнителна инициатива, която трябва да бъде използвана по най-удачния начин. На следващо място, по отношение на европейския семестър. Питам, според вас и какви са вашите препоръки? за всяка една държава. Колко отчитате а, последиците, които се отразяват върху нашите национални економики? Виждаме, че една економика има въздействие върху други економики, особено в еврозоната. Благодаря. Алехандро Серкес. Господа комисари, много ви благодаря. Бих искал да кажа, че съм изключително разтревожен. Видях резюмето на вашата планирана програма, но сега разбирам, че колегиума от комисията изобщо не се е слушал думите на парламента през последните месеци, особено доклада Тайсен по отношение на економическия паричен съюз. Може би защото съм прочел резюмето, оставам с такова впечатление. Не зная. Но ако то отразява целият материал, мога да кажа, че всъщност тук изобщо нищо не пише за стратегия 2020. Непрекъснато се казва, че проблемът е в макроекономическия дисбаланс и върху това трябва да работим, но няма критика по отношение провала на политиката, която би трябвало да реализира растеж. Няма нищо и за социалното измерение, социалния стълб, точно обратното. Настоявате тази грешка, която се предприема от е, господин Врам бой да се пренебрегва човешкия капитал. А ние всичко това трябва да имаме предвид, когато разглеждаме развитието в бъдещето. Изобщо не става дума за младите хора в този документ. Нищо не казвате за а, промишлената политика в Европейския съюз. Не знае, може би това е един пропуск. Надявам се, че в крайна сметка преди съвета през месец декември нещата ще се поставят на правилната си основа, защото е много важно и съвета да започне много внимателно да се слушва думите на парламента. За съжаление, е, говорите по различен начин сега. Благодаря. Сега ще променим реда. Ще дам първо думата на комисар Андор да отговори на тези седем въпроси в 7 минути. След това ще чуем и комисаря Рен. Е, Благодаря. Ние не сме изпуснали човешкия капитал. Затова имаме многогодишната финансова рамка. Там сме заложили социален фонд за специално инвестиции в човешкия капитал. Това е първоначалното предложение на комисията и ние искаме да укрепим връзката между финансовите инструменти и стратегията Европа 2020. Е, социалният фонд е един от инструментите, но също така и другите инструменти, за които говорихте. Няма да повтарям. Няма да изброявам всички документи, където се, където се третира този въпрос. Но истината е, че ние продължаваме да подкрепяме развитието на тези инструменти. Естествено, те трябва да действат в различни обстоятелства, трябва да са по-гъвкави, да станат по-гъвкави както се очаква в време на криза. Подкрепата към младеща. Имаме подкрепа за младеща, предложена от комисиите, комисията. Надявам се да имаме успех. Сега, по отношение на упростяването, тук имах предвид сегментацията на пазара, имам предвид поляризацията на пазара, различните видове договори и новото, което ние искаме да въведем, е именно инструмент, който да преодолее тази сегментация и да подобрим защитата на младите хора и на работодателите, на работонаемателите на временни договори. Да улесни младите хора, ако са безработни, да намерят временна заетост. Мисля, че тези упростявания може да имат само положително въздействие. Сега за екипите, които помагат на младите хора да намерят работа. Има такива в Словакия, Ирландия, Латвия. Аз бях посетил, аз посетих тези страни. Посещавам ги от февруари насам. 10 милиона евро са отделени за тези страни и половин милиона млади хора са били включени в тези програми. Има още седем държави членки, в които тези инструменти не дадоха добър резултат. Там трябва да се помисли за преразпределяне на средствата. Но не може непрекъснато да се отделят подобни суми. За това ни трябва малко време да осмислим резултатите от програмите, да ги оценим. Така или иначе обаче ангажимента, ми, ангажимента ни към държавите членки си остава и за бъдещия отчетен период ние имаме предложения какво да се прави. Целта ми е да направя три визити за една седмица Южна Италия, Португалия и Испания. Защото това са страни с най-наболели проблеми. Аз смятам, че Оли също ще вземе думата по този въпрос. А що се отнася до регионалното развитие, от моя перспектива, е, там ключовите думи са адаптацията, проду, проду, производилността, преодоляването на различията между регионите. Но ние винаги сме настоявали, че социалните партньори трябва да бъдат изслушвани и социалните аспекти в държавите членки трябва винаги да бъдат взимани предвид. Трудни са нещата в Гърция, където МОД наблюдава развитието на ситуацията. Ние знаем как се развива ситуацията, ние също я следим и работим а, с правителството за поощряване на социалния диалог. Благодаря. Комисар Рен има думата. Благодаря. Най-напред ще отговоря на госпожа Туронен. Първият ви въпрос засягаше индикаторите за финансовия сектор. Говорихме с парламента. В рамките на междуинституционалното сътрудничество изпратих писмо до господин Шулц, и, в което го информирам за индикаторите за финансова стабилност. Уточнили сме 11 индикатори. връзките между излишъците, страните с излишък и страните с дефицит. Връщам се към отговора на дадена госпожа Ферера. Смятаме, че в следващите седмици ще излезем със становище по този въпрос. На трето място инструмента за сближаване и конкурентоспособност, предложен в нашия проект. Той ще бъде финансиран, но най-напред трябва да имаме споразумение по много е, годишната финансова рамка – Това ще бъде механизъм за еврозоната и предстои да се вземе решение как този механизъм ще бъде точно финансиран. На господин Чучес. За изкупуването на гръцкия дълг – Стойностите се очаква да не са висок, по-високи от това, което бе заложено миналия а, ноември, 23 ноември. Има необходимост от взаимодействие между частните инвеститори и гръцкото правителство. И в крайна сметка Гърция трябва да е двигателят на тази операция. изкупуването на, гърц, на гръцкия дълг трябва да бъде финансирано и тук наистина гръцкото правителство трябва да поеме водещата роля. Госпожа Подимата засегна въпроса за това, дали споразумението за еврозоната, за еврогрупата ще проработи. Има ясен ангажимент от евродържавите да се намали гръцкият дълг. Има конкретни ангажименти за намаляване на гръцки дълг до 2020 година. Има и още един ангажимент поет от евродържавите с изработване на по-нататъчни мерки и помощ. Те са свързани с помощи от намалява, е, са свързани с помощи от еврофондовете и мерки за намаляване на лихвите по дълга. Има времеви график за тези мерки. Първата фаза ще започне в следващите седмици и мерки и месеци. Ангажиментите се простират до 2016 година, след което ще се реши дали трябва да се въведат допълнителни мерки за намаляване на дълга. Сигурен съм, че това ще има положително влияние върху развитието на гръцката економика. Виждаме, че Европейския съюз допринася за съфинансирането на структурните фондове. Нашата идея е да продължим в тази насока, също и за пери... периода на многогодишната финансова рамка. 4 до 5 милиарда евро е общия обща обем на сумата. А може би това не е много голяма сума в ушите на някои хора, но тя ще допринесе за стабилизирането на ситуацията на страни като Гърция. Имаме и различни мерки за удължаване на пътежа, Те са включени в цялостния пакет. Окончателните решения ще се вземат на 13 декември на срещата на Еврогрупата. Например, националните мерки ще бъдат обсъдени тогава и мерките за Гърция. Госпожа Краца говори с взаимодействието между страните в еврозоната. Това е много важен въпрос. Ето защо ние излязохме с този доклад. Целта ни е балансиране на европейската економика. Uh, Беше зададен въпрос за въвеждането на осъществяването на практика на проекта на комисията или поне това аз разбрах. Мисля, че има концептуална разлика между двата документа, които бяха прияти днес. Годишния обзор се отнася до политики и мерки за 2013 година, т.е. за следващата година европейски семестър и осъществяването на политиките, а проекта на комисията, така наречения Blueprint, касае по-скоро възстановяване на архитектурата на паричния и економически съюз. Тоест този втория документ не покрива всички политики. И няколко заключителни думи за да се предвижим в посоката на проекта на блупринта на комисията и създаването на по-силен економически и валутен съюз, ни трябва солидна основа, на която да постигнем напредък. Надявам се да успеем да го направим, за да тръгнем напред и наистина да възстановим економиката. Благодаря, господа комисари. За трети път нашите две комисии провеждат съвместно заседание в рамките на европейския семестър. Европейският парламент наистина трябва да се занимава сериозно с европейския систем. Семестър. Mal, quand vous the annual growth rate kickstarts през е, комуникето за годишния растеж е, гласи, че растежа трябва да става в съзвучие с целите на европейския е, семестър. Въобще целият този бюлетин може да бъде написан от Европейския парламент и като погледнем какви са следващите стъпки, ще видим, че Европейския парламент изобщо не се споменава в този е, документ. В този блупринт, в този проект на комисията обаче, е записал, че ще се насърчава дебата с е, парламента в рамките на европейския семестър е, и е, ще се включи парламента в създаването на годишния обзор. Очевидно, двата текста са писани от различни хора или от две независими половини на един и същи мозък. Скъпи комисари, ако искате Европейския парламент да вземе на сериозно Европейския парламент, вие от ваша страна трябва да вземете на сериозно Европейския парламент. и от години се борим а, за това. А, предварителното координиране на европейските мерки, това понятие да бъде изпълнено с съдържание. Тоест, първо да водим дискусия за европейската економиката и поставим диагноза, И след това да прехвърлим отговорността на страните членки, да им възложим задачи за създаване на работни места. Вие сме вашите най-близки, най-добри съюзници в изпълнението на тази задача. За да започнем наистина да си сътрудничам, трябва да се е, направят още редица неща. На 28 януари ще организираме една съвместна седмица. Е, моля ви още веднъж да ни взимате на сериозно. Договорите дават не дават на парламента е, правомощието да участва в изготвянето на този обзор, но ние е, желаем мерките, които се предвиждат да доведат до конкретни резултати en ce qui me concerne, nous sommes parfois surpris que ce qui a été défini. Не ни изненадва това, което чухме. Прогнозите за растеж е, продължават да вървят е, надолу, мерките се остават едни и същи. Благодаря още веднъж на преводачите, които останаха до края на нашата дискусия. Очакваме с нетърпение сътрудничеството, което предстои на нашите комисии. На 28 януари ще се видим на подобно заседание. Благодаря на всички.